Продължаваме нашата работа. Трябва да раздаден ви бе протокола от миналото заседание. Ако няма въображение и съображения, се смятат, че протокола е прият. Имаме няко... Имам някои съобщения. Сред нас в Европейския парламент са е, правозащитници от Йемен, те са тук горе в галерията за публика. Госпожа Амал Баша, господин Езадин Ал Ашбаши, госпожа Тавакал Карман, която е журналистка, политик, председател на е, журналистките жени без е, вериги и координатор на е, революцията на младите именити. Тя е една от е, трите жени, които тази, които скоро ще получи а, Нобелова награда за нейната а, борба без насилие, мирна борба. Мис, миналата седмица бях в а, Турция, срещнах се с а,